Liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колежки и колеги, откривам заседанието. Обявявам заседанието, прекратено на 18 декември 2008, за възобновено. На всички вас, скъпи колежки и колеги, бих желал да пожелая успешна нова година, успешна 2009 година.